Uh, uh, скъпи колеги, нека да започнем с съседанието. Много е гъст дневния ни ред. Ще започна с съобщенията. Колегите ще могат да ги чуят, ако трябва и по интернет. Асистентите са тук. Не можем да си позволим да отлагаме. Добре дошли отново на всички. Нашето заседание се предава по интернет. И точка едно от е, дневния ред е да я приемем. Получихте е, версията на 12 юни, няма изменения. И ако смятате, че няма възражение, приемаме, че дневния ред е прият. И с което искам да направя съобщение. Първо информация, че ГУЕ дава информация, че е, докладчикът за становището на АВКО за доклада на баджет за защита на бюджета на съвета при, при общ недостиг ще бъде господин Хелмут Шолц. Също следва да ви информирам, че събота, неделя и понеделник и вчера участвах в София в срещата Козак много добра среща по отношение на темите на дискусиите. И така, усетихме и отношенията на националните парламенти по най-важните въпроси. Западните Балкани, кохезионната политика, социалния стълб, а също и субсидиарността в свързано с специализираната работна група, председателствана от Франс Тимерманс. Много кратко съобщение също за случващото се миналата седмица, свързано с Брексит. Срещата за, на ръководната група и Мишел Барние продължиха да работят. Три срещи имаше през юни, с съответните информационни съобщения и също презентация от е, екипа на комисията по е, въпроса за сигурността вътрешна и външна. Също така, по време на дискусиите, за първ път се срещнахме с Мартин Вермеер, който е председател на групата за подготовка за Брекзит. Там първо се очертаха областите, където ще има необходимост от промяна в законодателството след излизането на Обединеното кралство. Сега в момента периода е период на адаптация, т.е се подготвят необходимите изменения към законодателството, свързано с Брекзит. Първите е, изменени текстове са стигнали вече до парламента, Комисията по транспорт. Не съм в състояние в момента да ви дам точно названието, но ще става дума за правото на автомобили да бъдат използвани в определени страни. Ще има изменения към регламенти, е, свързани именно така, такъв ще е грифа готовно за Брекзит. И те трябва да минат по бързата процедура. Трябва да внимаваме при нас също какво ще дойде. Групата работи също за типовите одобрения, да, това беше думата, която а, търсех преди малко за изменение на регламента. Също така, не трябва да забравяме, че ще има много последици, които нямат отношение към европейското законодателство, така националните правомощия там са валидни, така че националните държави ще трябва да действат, примерно митнически услуги и така нататък. Тази група за подготовка координира и усилията на държавите членки. Вчера, вероятно, знаете, че имаше съвместно изявление от преговарящите на ЕС и Обединеното кралство по член 50 ще има и среща на върха малко по-късно този месец. Така че не сме приключили още с въпроса с Ирландия, някои въпроси с управлението, също и е, някои проблеми с отделянето. Очакваме и бялата книга на тяхното правителство относно бъдещите взаимоотношения. Казват, че тя ще излезе през юли. Така чувството ми е, че ще има предложения за бъдещите взаимоотношения и ще работиме по тези въпроси след лятото. Ще видим, когато излезе така бялата книга и стигне до континента, така да кажа. Това са моите съобщения. Преводачите държат да ви уведомят, че вече трета седмица продължава третия, трудовия спор за новите работни условия, наложени едностранно. Независимо от множеството отстъпки, е, ръководството не направи никакъв опит да влезе във връзка с нас, за да се разреши конфликта. По тази причина няма да предоставяме допълнително време за превод. Въпросът е, ще има ли, е, ще се отложи ли слушването за Кембридж и аналитика за следващата седмица, което беше предвидено? Имам и още един въпрос е, за състава на екипа по преговорите. Сега ли да го задам или да изчакам докато стигнем до съответната точка по дневния ред? Може ли втория ви въпрос да повторите? Имаме документ за предложение за състав за екипа е, за преговорите. Сега ли да коментирам или... Не, каза председателката, не бях сигурна дали сме го приели или ще чакаме точката от дневния ред. Да, ще чакаме точката от дневния ред. Ако ми позволите една секунда. Sorry, I, I'm just informed that it's simply the Libe slot. That's what, why. Uh, Да, да, ще има изслушване, само че в нашия дневен ред не излиза, защото то всъщност се, се води като заседание на Либе. Нашето заседание е на 2 юли и uh, на 11. Джордж, разбирам, че искаше нещо да каже. Отговор на моя въпрос е свързан с Брексит. Какво ще се прави за разрешаването на спорове? Мога да кажа, че още не съм изчела съвместния доклад. За сега знам, че няма споразумение и има подадени идеи за някакъв независим орган или място, но за сега няма, няма решение. Европейския съд така слухове се носят, че ще, той ще дава тълкуване, ще има отделно, но за сега всичко това са слухове, с което минаваме на точка четвърта от дневния ред. Общ бюджет, всички раздели. Аз лично считам и се надявам, че вие ще сте съгласни, че 2019 е годината, когато трябва да обръщаме много повече внимание на въпросите за комуникации, за разговори с гражданите на тема Европа. Много също и нашите ангажименти към действията на комисията, които увеличават достъпа до информация за Европа. Именно по тази причина ние трябва да обърнем внимание на съответните програми. Предложението на комисията съдържа и е, възможности за подсилване на средствата за програми Европа за граждани, е, права и гражданство и подобни. Подкрепяме ги, готови сме да подкрепим комисията за това, че отпуска повече средства. Ще видим дали съвета ще иска да ги уреже. Второто, което исках да коментирам, съществува една програма за действие за комуникации, наречена Европейски публични е, места – е, там се предвижда да се засили дейността. За нас това е сериозно подобрение спрямо първоначалния текст на комисията. Ако не сте забравили, имахме предложения за пилотни проекти, четири такива, и един, е, едно предложение за подготвителна дейност, но според е, по процедурата още тече оценка в комисията. Тази предварителна оценка се надяваме, че ще се появи в следващите седмици през юни и когато знаеме какво се случва и имаме положителна оценка на комисията, ще имаме време да вземем решение на 11 юли когато и ще гласуваме становището по бюджета и съответните му изменения. Много са кратки сроковете, затова искам да ви съобщя, че всички изменения към предложението трябва да бъдат направени до 22 юни 12 часа. Петък. Петък. 12 часа и предложенията могат да бъдат само на английски. Няма, както обичайно, да имаме възможности за превод. Няма да можете да използвате системата. Асистентите я познават. Имайте предвид, че тази система няма да работи. Не знам някой иска ли да коментира по тази точка. Докладчетата в сянка. Не виждам никой от тях. Тоест, решаваме, че е, нашето становище то няма големи разногласия. Ако помниш, Джордж, ти имаше щастието да го правиш веднъж. И е, доколкото така виждам, можем да приключим с четвърта точка. И изведнъж се оказваме много напреднали с времето. Страхувах се, че ще закъснеем. Не знам дали не можем да продължим. Може би по моята точка. Шеста. А, и асистентите, ако може така да ми дадат сигнал да, да започнем ли с шеста точка или очаквате докладчиците в сянка да коментират. Добре, виждам, че сте тук. Но пък има и други, които не са. Асистентите наясно ли са? Не можем да започнем с тази точка за засиленото сътрудничество Елен Ламасура тук. Shadows, which is Mercedes, is not here, Pascal and Fabio. So we also have to wait, probably. Значи там Мерседес не е тук, трябва да изчезнем за реформата на изборното избирателното право също, значи ще трябва да изчакаме очевидно не можем да започнем с други точки, без да изчакаме колегите. тоест, ако искате, можем да си говорим. Peut-être un commentaire sur le point précédent. Si, si... Précédent, c'était quoi? Един коментар за предходната точка. Бюджет. Нашите изменения за политиката за комуникации. Сега говоря не за бюджета за 2019, а за следващата МФР. Всяка година, когато започнем да говорим за многогодишната финансова рамка, приемаме и предлагаме много сериозни суми за политиката на комуникации за институциите. И е редно да размислим по две теми. Първо – Сумите, които се дават на Европейската комисия за да говори за своята дейност, са доста значителни. Те обаче не се използват добре, защото няма достатъчно добра комуникация вътре в комисията. Всяка генерална дирекция си има съответния бюджет и съответния генерален директор се очаква да провежда политиката на, комп... Е, на комуникации като цяло за комисията. Не знам как сега се предвижда това да се случва, но мисля, че там има какво да се направи, за да така се постигне много по-значителна допълнителна добавена стойност за средствата, които се дават. После, по време на предизборния период, да се отделят много средства за комуникация за парламента няма смисъл. Защото там информацията трябва да излиза от политическите партии. И е, след като имаме, е, ако има статут е, за европейските политически партии, които да разполагат със съответни средства, те ще са тези, които да ги използват. Нашата система е малко странна. Ние е, да, им даваме средства, обаче е, с изискването да не се използват по време на предизборната компания. Така че би следвало да искаме да се формулира някаква по-добра информационна политика, да е ясно какво прави Европейския съюз, нали, за, против, нека да има и критики но защото, за съжаление, твърде много от нашите граждани не са наясно какво се случва в Брюксел. И точно, както каза, включително и за програмите, които имат директно отношение към гражданите. Освен това, трябва да има възможност европейските политически партии да имат средства, така че по време на предизборната кампания да развиват своите е, програми, предложения и така нататък. Това, което предлагаш за 2019 е идеално, но като се има предвид, че ние трябва да изгледаме становище за МФР, добре е да настояваме за една по-добре замислена политика. Благодаря за това изказване. Наистина много сериозен размисъл може би събужда. Можем да разгледаме въпроса, но сега мисля на глас. Може би това не само засяга Авко, но да помислим, да поканим и генералния директор или каквото или съответният служител в а, а, Европейската комисия е на високо ниво, който отговаря за комуникацията, съответно Генералната дирекция по комуникация, за да можем наистина да усъвършенстваме този процес по а, комуникиране. А, защо да не заложим подобна цел? Може би можем да поканим директора Микел Аудабасо, може би е директора, който отговаря по тези въпроси във връзка с комуникацията и превръщането им в по- целесъобразен, удачен инструмент. И съответно можем да помислим какво можем да включим в съответното ни становище по бюджета в тази област. И дискусията можем да базираме именно върху по-ефективната координация в областта на комуникацията в Европа и да поканим комисията. Дали сте съгласни с подобно предложение? Можем ли да го направим, да речем половин час, да получим информация? Да, Джордж. Yeah, може би е добре наистина да се координира с комисията, но нека бъдем съвсем неясно. Тяхното послание и нашето послание винаги се различават, защото ние много а, конкретно изказваме политическо послание, тяхното е по-различно просто нещо, което може да звучи като Европейския съюз е нещо добро за вас сега. Във всеки случай, в хода на дискусия трябва да е ясно колко яснота има. Това са е, различни измерения на комуникацията. Например, инструментът, методът на комуникация – как се отправя посланието. И втората част наистина е самото послание, което като че ли се губи като елемент от цялата система. Тоест метода за пренасяне на посланието, на думите, много време може да отнеме с комисията. Спомням си, например, в предишния етап когато 2009, например, е, водихме подобни дискусии, доста аматьорски някак си звучаха нещата, сега са подобрени. Но инструментите на комуникацията със сигурност са се усъвършенствали, включително и социалната медия. Но не ми е ясно съдържанието. Защо се интегрираме? Защо е добре да имаме все по-сближен е, е, съюз? И разбира се, най-напред има политически послания. Барос, доколкото си спомням, имаше е, доклад по този въпрос. Можете ли да бъдете без Европа? Цената е, на е, липсата на Европа 2007 година, ако не ме лъже паметта. Тоест, всичките допълнителни фактори, които оказват въздействие на всеки един от нас, са нещо много важно. Шенген или каквото и да е друго. Всички тези аспекти са свързани с много по-софистицирано послание, т.е. Европа е добавена полза, ценност. Не виждам това да се реализира. Председателката, коментирам, ако ми позволявате и на мен, значи с години, доколкото аз поне си спомням, ние лансираме тези проекти, годишните бюджети, свързани с комуникацията по няколко пера, но като че ли не слушаме как точно се извършва всичко това от страна комисията. Бихме желали да чуем какво могат да ни кажат е, във връзка с е, ефективността на посланието, как се отправя то. А, ние се борим за повече финансиране, защото много добре знаем колко важно е комуникацията, знаем, разбира се, и практиката до сега при съществуването на Съюза. Но така или не че струва ми се, че трябва да се чувстваме задължени да знаем как средствата, за които се борим, се изразходват. И в този контекст искам да изпусу изслушам комисията лично аз. Как точно изпълнява тези проекти по комуникацията? Какъв е резултата от тях? И може би това ще е вдъхновение и за други съобщения и послания в политическата сфера, свързани с самата дейност на отделните депутати. Просто го мисля на глас. Ще има ли добавена полза, ако изслушаме комисията как изразходва средствата, за които ние се борим в областта на комуникацията? как те се а, използват за финансирането на тези проекти, как системата работи. Джордж и след това Рамон. Uh, Съвсем накратко, защото наистина това е общ въпрос. Може би можем да се опитаме да убедим комисията да създаде много ясни критерии за успех и неуспех в комуникационната стратегия. И също какво иска да постигнат. Постигнали ли са го? Да или не. И тогава вече идват аспектите, свързани с управлението на високо ниво. Рамон. the system. Системата не работи. Yo quería añadir al debate que, que, que me parece interesante eh, una de las Да, интересна е тази дискусия. Аз работя по едно предложение за изменение, е, което ще предам в петък. Това е дискусията. Разбира се, аз е, следа кампанията, които води комисията. Е, наистина е, работят е, хората с воодушевление, използват видеоматериали, но Джордж е прав. Тези послания всъщност трябва да разказват за това какво прави комисията, да съобщават на гражданите какво прави на комисията, за да не се увеличава дистанцията между нея и гражданите. Така че става дума за това да се засили комуникацията от местните органи е, за Европа т.е. да стига посланието, е, посланието да тръгва от е, е, вместо да, се, да идва централизирани послания от комисията, трябва да, да отпусне повече средства на общините, на, на градовете, които да приближават информацията до гражданството т.е. да създаваме платформи, които е, гражданите е, да ползват, тези, които се интересуват от европейска политика, да могат да е, ползват и да намират там съответната информация. Това трябва да, да т.е. трябва да променим въобще подхода, да променим цялата ни комуникационна стратегия, а не толкова да работим по, по съдържанието й европейската, именно как да, да а, предадем, да представим европейската политика на гражданите. Това може би е, е една добра идея, в която заслажда да се помисли, т.е. да се предава комуникацията отдолу нагоре, а не обратното. Да, благодаря. Аз си мисля, че можем да помолим секретарят, а има още някой. По този въпрос, Шарл, нали? Защото в момента водим свободна дискусия по комуникацията. Извинявайте, че малко със закъснение се намесвам. Е, излязъл съм от къщи в 6 сутринта. По бюджета аз внесах миналата година едно предложение за изменение относно практиката на комисията. Тоест да тегли средства от съществуващите фондове, за да подхранва е, фондове, които не съществуват. Като проекти като Galaxy, е, които е, избягват от парламентарен контрол на практика, се използват от парламентарен контрол Миналата година аз предложих такова изменение, което бе прието и сега смятам да повторно да внеса в този смисъл изменение, предложение за изменение. Благодаря. Отново мисля на глас. Ако в парламента можем да разговаряме с нашата дирекция, да получим тяхното мнение и след това да поканим комисията и разискваме всичко това в контекста на бюджетните разходи. Притеснявам се за проектите, които години се подкрепят от парламента и конкретно от е, нашата конституционна комисия. Съответно, това е наша отговорност. И след това можем да разширим дискусията, да обхванем и въпроси от е, по-общ характер във връзка с канала на комуникация, ефективност е, на изразходване на бюджетни средства и в контекст текста на именно това управление на високо ниво в Европейския съюз, предизвикателство, на което трябва да обърнем много сериозно внимание, да го разгледаме през различни призми. Така че, може би, ако ми позволите, именно да мислим в тази посока, да помислим, да поанализираме съвместно с комисията, да поканим и други комисии, може би, да участват в подобна дискусия. Съгласни ли сме по този въпрос? А що се отнася до бюджета, тъй като не всички а, бяха тук, петък е срокът. Искам да ви напомня за това. Все още разполагаме с 5 минути е, виждам, че Майкъл Офлеерти е вече тук. Скоро ще започнем дискусията, но може би е редно да почакаме още 5 минути, защото може би други колеги планират да дойдат за 9.45, както предвидяхме началото на тази съвместна дискусия. Така че много ви моля за малко търпение.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 Уважаеми колеги, нека да продължим нашето заседание. Благодаря много на директора на Агенцията за Европейския съюз, на Европейския съюз за основните права, Майкъл Офлерти. Благодаря, че приехте нашата покана за участие. Ние имаме наистина изключително тясно сътрудничество с вас и комисия Либе, както и други комисии в парламента. Работим във връзка с изпълнението на хартата на основните основните права и един от колегите ни, което в момента гласува в а, другата комисия Либе по граждански свободи не може да присъства, но тя подготвя доклад в нашата комисия. Винаги знаем какво е значението на хартата. Декември 2009 година е датата й. И ние сме на мнение, че особено сега всички разпоредби трябва много внимателно да бъдат анализирани, да се изтълкува значението им за начина по който съюзът, обществата, гражданите се развиват. Изпратени сме пред много предизвикателства и в този смисъл хартата е изключително важен документ рамков документ. В този контекст, разбира се, давам думата на вас във всеки случай интересуваме се както по отношение на практическия ви опит ежедневен с всички предизвикателства, с които ние не трябва сега да се борим, сега или в бъдеще и да се заемем, така че бихте ли казали какво мислите, на какво следва да обърнем най-голямо внимание. С интерес очакваме а, вашето експозе и благодаря, че дойдохте. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми госпожи и господа членове на комисията, много благодаря за поканата. Наистина странно е. Разбирам, че за първи път директора на агенцията Основни права се среща с Комисията по конституционни въпроси. Странно е, казвам, защото агенцията е толкова обвързана с конституционните въпроси в своята работа. Ние се водим от нормите, обвързани сме от тям и върховната е хартата на основните прави. права. Това е фокуса на нашата работа и основно работим по нея ние работим не само в рамките на хартата и нормите, но работим също така и по отношение развитието на архитектурата, за да можем да гарантираме съответствие конституционално по отношение на основните права. И това е най-важното, в което ние инвестираме изключително много усилия. Подкрепяме е, върховенството на закона в европейските институции, разбира се, и това е нещо, на което обръщаме изключително голямо внимание, когато разглеждаме всички предизвикателства. Ще се върна на този въпрос. Сега, какво прави агенцията в контекста по-конкретно на е, конституционалните въпроси? Е, по а, ръководството на нашия управителен съвет ние работим в пет програмни области – ще ги спомена, ще дам и примери за работата, която извършваме по отношение на хартата. На първо място, това е идентифициране на тенденциите чрез редовно събиране на сравними обективни данни. Агенцията е известна наистина за сво, със своите проучвания, когато се уточнява тези тенденции и събиране на данни. И всичко това е изключително важно, когато се работи за хартата, защото в крайна сметка е важно да се намерят пропуски пропуските при защитата на основните права. И е, много се вълнуваме от мнението на гражданите, когато те се радват е, е, на своите права. И сега, когато става въпрос за събирането на данните, ние годишно имаме система за събиране на подобна информация по отношение на работата в хартата. Ние публикувахме своята оценка само преди няколко седмици в нашия доклад за 28-те държави членки и новините са смесени, както може можете да подозирате във връзка с държавите членки, нивото на позоваване на хартата в съд, в парламент и пълно отсъствие на политическа ангажираност за лансиране на хартата и по-силното отстояване в държавите. И сега отново цитирам подкрепене на политически отговор, който е в съответствие с основните права, предоставяйки експертен опит и насоки. Това е изключително важна задача във връзка с изграждането на капацитета. И сега, ние наистина работим активно в тази насока в областта на миграцията и ромите. Е, в е, Италия в контекста на е, точките за посрещане на емигрантите и с ромските общности. Винаги подкрепяме, овластяваме тези общности, за да могат по-добре да се устояват техните права, гарантирани от хартата. Но отново, нещо още по-съотносимо с работата на вашата комисия са редица дейности за изграждане на капацитета на агенцията. На първо място наръчник, който публикуваме скоро във връзка с използването на хартата на национално ниво. Този наръчник цели да подпомогне на национално ниво всички, включително депутатите, за да могат наистина да проумеят аспекти, свързани с компетентността, кога какво се прилага, кога не се прилага, защото тук има известно объркване, когато става въпрос за прилагане на общностното право. Е, на следващо място, във връзка с изграждане на капацитета и хартата, е работата ни на национално ниво, за да лансираме осъзнато с информиране, с използване на хартата от съответно правоприлагащите и правоохранителни и а, а, организации, които се занимават също така с а, отстояването на основните права. За да могат наистина да проумеят по какъв начин могат наистина да въведат всички тези аспекти, залегнали а, и норми в хартата в своята дейност. По-нататък, нещо изключително важно важно за днешната ни дискусия е приноса към по-добро законотворчество и изпълнение. В този контекст по-конкретно ние инвестираме наистина много ресурси, подкрепяйки Европейския парламент и другите институции на ЕС чрез е, предоставяне на становище по законодателни досиета. Що се отнася до естеството на нашия мандат, можем наистина да подготвим подобно становище, когато получим искане от институцията. И между 5 и 7 годишно е, становище издаваме е, по-сложни е, правни въпроси, свързани с основните права, които, пред които вие се изправяте като законотворци. Основно в контекста на миграцията – но има едно становище, по което му работим в момента, по искане е дошло от Комисията за граждански свободи относно прилагането на хартата на ниво държава членка и институции. Е, тази работа е в ход. Скоро ще бъде публикувано проучването ни. Е, наистина основното е да разгледаме използването, позоваването на хартата в тази рамка. Що се отнася до законодателните досия, диета. Ние можем също да ви предоставяме и по-широки проучвания, когато вие ги изискате от нас. Като пример, може би далеч от вашата конкретна работа в комисията, но наскоро подготвихме проучване по въпроса свързан с антициганизъм, въпрос, който е, бе поставен е, на вниманието ни от страна на комисията Граждански свобода. Що се отнася до а, въпросите свързани с свободата и основните права и хартата? Ние имаме а, едно, един инструмент хартопидия в онлайн среда, а, обслужване на едно гише, където всъщност може да се а, дава информация относно позоваването на хартата. Може да се използва както от юристи, така и от граждани. Непрекъснато се обновява, така че това е един изключителен източник в областта на проучванията, правните разсъждения и изследвания. И на второ място, много важен инструмент с голям потенциал е информационната система за основните права. Също онлайн инструмент, който ще даде възможност всичките бази данни да бъдат оперативно съвместими на всичките а, органи, които наблюдават а, спазването на основните права по ООН, Съвета на Европа, Съда, а, СЕС, а, МОД, и други. Всички а, е, юридически и квази а, е, юридически а, е, с, аспекти, които ще бъдат проучвани по категории, държави, права и всичко това ще влезе в информационната система. Това е изключително важно. Разбира се, много трудно от техни... техническа гледна точка ще бъдем готови следващата година с този инструмент.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 и петата последна област от работата на агенцията, цитирам отново, укрепване сътрудничеството с а, от, де, работещите в областта на защитата на човешките права на всички нива. И наистина тези области са а, очертани в нашия доклад. Приветстваме ги в доклада днес. И първото, първия ни ангажимент с комисията е изключително важен във връзка с действително участието на всички заинтересовани страни работещи в областта на основните права. Трябва да се укрепи инфраструктурата за защитата на конституционалната рамка в ЕС, поне от гледна точка на основните права. И на това основание ние през януари публикувахме доклад относно предизвикателствата към един стълб от а, а, инфраструктурата на човешките права в рамките на ЕС а, а, във връзка с гражданското общество и предизвикателствата. Това изключително много ни вълнува по-настояще. И по-нататък Продължаваме, госпожо председател, относно изграждането на тези пет области. Надявам се, че ще можем да подкрепим значимата работа, която извършвате е, тук. Основните тематични области, разбиране, осъзнаваме, които са от голямо значение за вас. Например, работата ви за правата свободно движение – Надявам се, че ще можем да ви помогнем в тази важна политическа област. Скоро ще подготвим доклад и публикуваме доклад по отношение на националната практика за гарантиране на свободата на движението. На второ място ние осъзнаваме, че много е, усилия влагате в финансовата рамка е, 25 2021-2027 година с акцент върху необходимостта да се заделят средства за разработване, прилагане, позоваване на хартата. И нашата агенция с голяма готовност ще може да ви подкрепи в това изключително важно начинание. На трето място – осъзнаваме, че е, се интересувате от ролята е, наистина на, граждан, на е, градовете, големите градове в цялото институционално изграждане на системата. Ние също разглеждаме този въпрос по отношение на цялостната защита и наистина искаме съвместно с тях да работим по изключително важната част от работата ни. Хората всъщност могат да се радват на правата си там, където живеят. И затова изключително важно управлението на всяко ниво, включително и на местно ниво и от гледна точка на основните права. Всичко това е изключително важно и е винаги в фокуса на нашето внимание. И накрая, във връзка с приоритетните области от ваш интерес, които надявам се, че ще можем да подкрепим, е във връзка с поддържане върховенството на закона в ЕС, особено по отношение на прилагане на седми член на договора. И тук, разбира се, има различни начини, по които агенцията може да ви подпомогне. Мога да дам един пример. Например, информационната система за основните права. Тя ще бъде готова и функционална от следващата година и ще може да предоставя обективна оценка на положението във всички държави членки възоснова на тези 80 надзорни органа, за които говорих, които по-настоящем говорят. И така, госпожо председател с дълбоко уважение предлагам скромно следващите стъпки – Приветстваме горещо възможността за редовен обмен на мнение между нашия състав, вашия секретарият и нашата служба. Те по-добре ще се опознаят и ще знаят много по-добре къде ние можем да бъдем най-полезни за вас. На второ място, може би възоснова на подобен обмен между служителите ни, ние приветстваме и е, редовен структуриран диалог с вас. Надявам се, че днес е началото на този диалог и много ще се радваме да бъде периодичен, може би веднъж годишно. И на трето място. Госпожо председател, бих желала е, да поканя е, членовете на комисията да ни посетят в Виена. Когато а, е, депутати ни посещават, ние имаме възможност наистина да обменим много по-задълбочено мнение и това е една възможност наистина по-добре да разберем как в реално време можем да ви подкрепим във вашата изключително значима работа. Благодаря ви. Very much. Uh, Благодаря много. Джордж има думата. Благодаря, госпожо председател. Ще говоря на английски. Е, приветствам ви от името на НП е, и е, наистина благодаря ви за поканата в е, е, Виена. Опитайте се да го направите есента, когато излезе новото вино. Хойригер аз всъщност много запознат съм с Дали, защото съм от Будапешта, която е наблизо. Благодаря ви много за е, интересно представената, е, интересната картина, която е, представихте на вашата работа. Говорите за права на човека, но нека да ви припомня, че първия член на хартата е, говори за човешко достоинство. Вие не спомрахте това. Та се питам какво правите по човешкото достоинство, защото според мен това е сърцевината. Оттам тръгва всичко. Не човешките права, а достоинството. Човешко достоинство. И от тук втория ми въпрос. Е, е, вие следите работата на редица държави членки, където, например, Германия, където човешкото достоинство, е, човешкото достоинство е, се работи сериозно, може би и Унгария също. Но вероятно има разминаване в подхода е, към човешко достоинство и правата на човека. Отговорите, отговори няма да е една, един и същ, но вероятно това ще е ваша задача или пък е, на вашите юристи или на, на вашите е, служители. Това беше първото. Второ, вторият ми въпрос е свързан с предходния. Агенцията поддържа ли преки връзки с държави членки и юрисдикции? и как всъщност работите с 28-те. Е, Наричам го така, знаем, че няма дълго да са толкова. В този контекст, е, ако е, имате такива преки отношения, говорите за наблюдение и така нататък, харесва ли ви работата, начина по който работите? Смятате ли, че това, което вършите е полезно? Ние всички сме подписали хартата за основните права, но държави членки могат да кажат, е, предполагам, всъщност наш приоритет е да решим как се прилагат на практика човешките права или в случая с човешкото достоинство всичко. Така че ще съм ви благодарен да чуя мнението ви по въпроса. Следващия ми въпрос е свързан с член 24 правата на детето. Би трябвало да знаете, предполагам, че знаете. И е, това е нещо, което чувам от Министерството в Унгария, например, че всяка година редица западни е, държави поемат е, е, грижа върху деца от, е, на, на, на унгарски мигранти, предполагам, че и други държави членки, които никога не се е, виждат е, отново. Е, просто поемат грижа за тях, защото родителите им не, не се грижат, е, нямат възможност да се грижат достатъчно добре за тях. След известно време се установява, че те биват осиновени. Е, и много често е, биологичните родители никога не виждат отново децата си. Аз се опитвам да си спомня един случай, една майка в Лондон, която очевидно не можела да се грижи за детето си. Е, то е поето от институциите, след като отива за е, е, осиновяване. Неговите е, обаче баба и дядо са готови да поемат е, грижа върху детето, но по силата на член 24 то остава при осиновителите. Това не е ли нарушение на, на, на хартата? според мен това е морален е, скандал да разделиш, да отделиш детето от родителите, но какво ще кажете за тази практика на отнемане, така да се каже, на деца? Моето а, е, тълкуване най-лоши такива случаи, най-зловредни, е, мога да цитирам от Унгария и Германия. В Великобрания не е чак толкова зле и един доста трудничък въпрос към края. Говорите за хартата на правата на човека, инфраструктура и така нататък, и връзката ви с гражданските общества, гражданското общество. Как дефинирате, как определите гражданско общество? Какво е гражданско общество? Гражданско общество е ако е, отстоява правата на човека или човен, е, човешкото достоинство. Питам се дали Е, има организация, законна, законово призната, която е, се занимава с е, въпроса за човешко достоинство, не само религиозни организации или църквата. И ще дойда във Виена със сигурност. Благодаря за поканата. Ще дам думата за въпроси, всички въпроси, след което ще отговорите амблок. От името на социалисти и демократи, моля. Buenos días. Es channel number in... Благодаря. Три забележки имам, три коментара. Първо, благодаря ви за информацията, която предоставихте за агенцията. Изключително интересно е. Особено ролята, която играе информацията, и е, правните основания на въпросите, които ни занимават. Няколко е, коментара имам. Предприемате ли автоматично действие или само при е, поискване от дадена страна? Само в случай на скандални ситуации, е, когато е, става дума за нарушаване основни права в някоя държава членка, е, която счита това за много важен въпрос. Само тогава ли се намесвате? когато чуете, че ето в еди коя си държава членка се подкопава, не се спазва принципа за разделение на властите или свободата на изразяване и така нататък се нарушават като принципи, какво предприемате вие? Сигнализирате, изпащате предупреждение или искате допълнителна информация? И вторият въпрос. Когато говорите за политически отговори, Споменахте е, ромското население, ромите. Ние е, сме били свидетели на скандални декларации. Например, господин Салини, е, премьера на Италия, казва, че е, казва, хайде да изхвърлим е, ромите, е, които не са от е, италиански е, происход. Какво правите в такъв случай? Е, е, вие е, се обаждате на някого, е, алармирате, защото по принцип агенцията би трябвало да бъде, да обърне внимание на подобни ситуации. И третият ми въпрос е свързан с фирмите, с бизнеса. През последните няколко години Обединените нации разработват работят много е, така сериозно в областта на е, ангажимент е, от цена на многонационалните, крупни многонационални компании и спазването на права на човека във всичко, което, в цялата им дейност. основните права се разглеждат като една универсална форма на човешко достоинство, дали е свързано с е, условията на труд, околна среда и така нататък. Това ще е, засегне и европейските фирми, защото множество, много от тях е, работят, функционират в глобален мащаб. Те трябва също да се съобразяват с правата на човека. Знаем за крайни нарушения в европейски страни, пък и в други, свързани с околната среда, с трудовите взаимоотношения. Значи, можете ли да предприемете някакви действия на място в това отношение? Благодаря. Сега за Алде имате думата. Благодаря. Приветствам, разбира се, тази възможност да разговаряме с директора на агенцията във Виена и е, хубаво е, че е, вашето седалище е в Виена и някога е, Бята Винклер, която отговаряше ваш, е, за тази организация, е, се изказа против крайно дясната националистична партия в Австрия. Бих, бихте ли казали, бихте ли направили подобно нещо в подобна ситуация? Имате ли право да го направите? Защото доколкото зная, не само вие, но и повече, вие, но и повечето правителства някога, когато е, се разрасна и е, тази партия, е, си затвориха очите, премълчаха и оставиха нали, така без коментар създаването, влизането на тази партия в правителствената коалиция. Второ, когато една държава е, е се допуска нарушение на основни права. Допускаме, че е, обикновено имаме е, комисията, Венецианската комисия, е, която се намесва. питам ви, Венецианската комисия има ли повече права от вас? Права, които вие нямате? Има подобни правомощия или, или има ли дублиращи се между двете агенции? как стоят нещата? Второ, ваш, вашата, е, вашия статут във всъщност е, като организация зависи ли по някакъв начин от, е, организа... от комисията? Това пречи или не на работата ви? И има ли някакви ограничения или взаимодействие, което е желателно и без което не е възможна дейността между вашата агенция и е, правната система на, на Европейския съюз и съответно е, държавите членки. Сега е, има думата представители на зелените. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви, господин Офлеят, и за това, че сте тук. Аз благодарен съм ви за вашето изказване. Три коментари имам. Единият е свързан с казаното от преждеговорившите. Намесвате ли се по своя инициатива или е, след, или при поискване, така да се каже, ако някой ви помоли. Има много важни случаи, които са забравени или просто се покриват. Например, конфронтацията между Каталуния и Испания. Става дума за един е, художник, е, който получава тежка присъда, защото изказва по някакъв начин мнение, което противоречи на испанската, политиката на испанското правителство. Значи, е, по някакъв начин заклеймявате ли такива действия, реагирате ли незабавно? И второ, Удовлетворени ли сте от това, което е, наблюдавате? Какво се случва, когато наблюдавате някакво нарушение? Е, оплаквате се, заклеймявате го, е, това ви на, наскърбява, е, натъжава и просто е, отминават нещата, примирявате се. И трето, какво ще кажете по НПО-тата? за две, например. Тези, които работят по правата на човека и свободите. Споменахте различни органи, организации, но споменахте неправителствените организации, които играят важна роля в нашите общества. Някои от тях са особено активни и влиятелни. Благодаря. Председателката, благодаря. Ако няма повече въпроси от колегите, аз също бих искала да ви попитам нещо. но разбира се, ние знаем, че не, вие нямате всички правомощия, които колегите очакват от вас. Е, какво ще кажете за вашето сътрудничество и взаимодействие с омбудсмана, ако има такова? И въпросът ми... Просто искам да чуя вашето мнение. Предвид е, проблемите на дъня, предизвикателствата, смятате ли, че е оправдано в Европа да има е, конкретно, отделно омбудсмен, който да отговаря за правата на детето? Имате думата сега за отговор. Заповядайте. Thank you very much, Madam Chair. <laughs> I know now, predecessor of mine came... Благодаря, госпожо председател. Знае, че моята предшественичка е, е идвала тук и е била обсипвана с е, е, трудни въпроси, но благодаря за възможността да отговоря. Ще се опитам. Първо, за човешкото достоинство. Не споменах човешко достоинство, защото то се подразбира. То е в основата на всичко, което казах. Преамбюлите на различните е, актове, инструменти и хартата дава да се разбере, че те са, раз, доразвиват и разработват съдържанието, същността на, на човешкото достоинство. Не го споменах, защото не искам да кажа, че няма, с това, че няма проблеми с него. Напротив, това е една е, основна етична ценност, без която ние сме загубени. От тук проистича въпроса за е, човешката свобода. Ние често говорим за е, човешка свобода, но тя проистича от е, въпроса с достоинството. Какви са връзките ни с държавите членки? простичък въпрос, който иска много сложен, изключително сложен отговор. По този начин вече засягаме някои други въпроси, които поставихте. С цел събиране на сравними данни, за да консултираме, да съветваме Европейския съюз за спазване на, околните права, на основните права. Къде са данните? Те са е, в държавите членки и на ниво европейски институции. Така че нашата постоянна работа е да работим с държавите членки, да събираме информация, да е, го анализираме и да правим съответните изводи. Това не е наблюдение, защото ние не сме полиция, нямаме такъв мандат. Има други органи, като например Съвета на Европа, които имат специална функция да наблюдават. Това ме навежда и някои от е, допълнителни въпроси. Тези, които биха искали, е, които очакват от нас и такава функция, наблюдение. Ние непрекъснато Публикуваме анализи на правата на човека, свързани с държавите членки, както в годишния ни доклад, който обхваща много теми. Той излезе при няколко седмици, както и с тематичен фокус върху отделни проучвания, които провеждаме. Трябва да ви кажа, че приемането на работата ни на ниво държави членки е много добро много рядко някой изразява някакво недоволство или това е защото ние пред, е, не е само защото ние предоставяме е, суровата истина за положението, но защото е, нашите доклади, принципа на нашите доклади е равнопоставеност и обективност. Господин Шофтен постави въпроса за правата на детето също така. Отново, тук правя връзка и с коментарите на други депутати. Напълно разбирам проблема и аз също и мен ме смущава това, но ние сме ограничени от европейските ни правомощия. Ние се ангажираме само с въпроси, когато става дума за набиране на данни, правене на изводи или препоръки но други въпроси, свързани с правата на човека, е, попадат в европейските компетенции. И е, нашата задача е да работим с е, заинтересовани страни, за да разберем кой за какво отговаря. А, това не означава, че не гледаме сериозно на нещата, но просто като е, конституционално, като, като структура, като организация, това не попада в нашите правомощия. Ние не се ангажираме. Въпросът за гражданското общество и НПО-тата. Определението на гражданско общество е изключително простичко за нас. То е определено в нашите уставни документи. Това са НПО-тата, разбира се. Това са е, верските общности, религиозните е, организации. Те са дефинирани в Лисабонския договор. Там се разграничават е, верски и неверски, религиозни и религиозни от гражданското общество по член 17, доколкото си спомням. В нашия регламент е, тези об, об, фактори са в същата група, като гражданско общество, значи верските организации попадат в е, групата на НПО-тата академични среди, е, медиите, профсъюзи, работодателски организации, понятието е много широко дефинирано. И след като е толкова широко дефинирано, виждате, господин Шопфен, че много от е, всички тези хора, т.е. един много широк кръг от е, хора, работят и за, за да подкрепят основните е, права и човешкото достоинство. Въпросът е, ви за това кога е, предприемаме действия. Тук да припомня една важна страна на агенцията. Каквито и да са е, слабостите и ограниченията на нашия мандат, е, е, нашата сила е, че сме независими. Доколкото разбирам, ние сме единствената европейска агенция, която е независима и това е залегнало в нейния регламент. И ние много е, целим това. Ние не поемаме инструкции от никого. На тази основа се ангажирахме с, се ангажираме с ситуациите в отделни държави, в контекста на криза по-специално. На тази база водим разговор с, водихме разговор с правителствата на Гърция и Италия, за да им помогнем да спазват правата на човека в така наречените горещи точки в приемните центрове по границата. Работим в тясно взаимодействие с тези правителства. Преди това бяхме, е, сме се намесвали конкретно в отделни държави в ограничени случаи. Аз, например, изготвих доклад за ромите в Италия 2008 и е, сравнително е, сравнение на е, проблеми, е, свързани с ромите в И когато има някакъв неотложен въпрос на цяло равнище, ние под, даваме насоки за действие. Наистина много съм притеснен от това, което се случва с ромите в последните няколко дни, защото то има расистски оттенък. Сега ако ромите усетят, че е, има опасност да бъдат, да бъдат е, изгонени от дадени територии или техните права по някакъв начин бъдат окастрени, те няма да ни съдействат, когато правим своите е, проучвания, които пък водят до подобряване на условията на ромите. Бизнеса и правата на човека. Съгласен съм, че бизнесът е изключително важен фактор за защита правата на човека на национално равнище. Понякога бизнесът е по-мощен, по-силен от държавата и това е неизбежно. Сега, например, водим е, проучване за това как е, да е, търсим по-ефективни средства за защита на правата на е, потерпевшите в случай на нарушение на основни права от страна на бизнеса. Ефективни правни средства. Проучваме тази възможност в момента. Има доста интерес към въпроса в Брюксел. Въпросът за бизнес и трети страни, отново мандата ни връзва ръцете. Това е, тъй като нашите правомощия се, е, са свързани само с е, вътрешното юрисдикция на държавите членки. И понякога ангажимент с, е, на, на някакво предприятие, което а, е, има седалището си извън Европейския съюз, а, е, излиза от нашите правомощия. Но разбира се, ще продължим да работим а, с тях, тъй като е важно. Господин Горенц. Въпросът а, беше е, в случай на е, кога заклеймяваме дадено правителство. Е, работата на агенцията не е да заклеймява правителства, а да открива пропуски и нарушения и да предлага начини за корекция. По този начин работим с австрийското и с всяко друго правителство в Европейския съюз. Попитахте за сравнението и връзката ни с Венецианската комисия. Работим и по сходен и по различен начин. Венецианската комисия има много по-широк мандат от нас в два случая. Първият е, че нейният мандат не е ограничен до европейските компетенции. Това е, е орган на съвета на Европа. И второ, Венецианската комисия отива, работата отива отвъд правата на човека. Те се ангажират в конституционно право много по-широк смисъл, отколкото само правата на човека. Защото правата на човека и основните права са много важно изменение от върховенството на закона, но не са изцяло върховенството на закона. Ние имаме обаче две функции, които няма Венецианската комисия. Тя дава, прави един много е, добър и полезен е, правен анализ. А ние анализираме е, как е, приложението на закона, как закона функционира на практика. И разбира се, ние търсим подкрепа от държавите членки и институции за корекция на някои правни пропуски. И Имаме много добри отношения с Венецианската комисия, както и с другите органи от съвета на Европа. Имаме много добро сътрудничество с тях. Един въпрос и съжалявам, ако не съм ви разбрал за взаимодействието между правните системи на национално равнище. Ако е, съм разбрал вярно, е, въпросът ви е как работим с съдебните системи, националните съдебни системи. Е, сега работим чрез изграждане на капацитет, чрез обучение, е, предлагане на ресурс, разработване на инструменти и средства, прилагане, е, тълкуване на европейското основно право ефективно. Но нямаме практика да работим директно с националните съдилища. Сега въпрос на господин Тери Кабрас. Извинете, ако бъркам имената ви. Um, I think I've already... Мисля, че първият ви въпрос вече отговори. Ние работим по собствена инициатива, не очакваме инструкции от никого. Но се ангажираме само когато имаме да кажем нещо полезно и нещо да правим полезно в рамките на европейските правомощия. И после, ако бездействаме, какво се случва? Ами, тук вече е, идва вашата роля. Ние ви подкрепяме, ние сме така нарече так, своего рода техническа помощ, правиме анализи и е, предоставяме данни. Така че, след като сложим точката на нашия доклад, идва ролята, времето на парламента. Ние сме в консултативна функция към вас. Така че, когато ние не сме доволни от нещо, което се случва, би следвало реакцията да дойде от парламента. За неправителствените организации за спазването на човешкото достоинство. Неправителствените организации са основния компонент на нашето партньорство с гражданското общество. 800 е, организации от гражданското общество са в официално отношение с нас. Те са се обърнали към нас, е, за да ни сътрудничат. Голяма част от тях са НПО. И в такъв смисъл, е, за да отговаря на въпроса ви, Вие зададохте въпроса как си избираме с кои представители на НПО да работим. Имаме естествено минимални стандарти и органите, които искат да се сътрудничат с нас, е, не следва да се предо... противопоставят на ценностите на Европейския съюз, е, особено на Хартата за основни права. Случвало се в миналото да изключиме участници в гражданското общество от, нашите, от нашето сътрудничество, защото считаме, че те не отговарят на ценностите. Що се отнася до сътрудничествата с омбусман? Добри са ни взаимоотношенията, но могат да бъдат много по-добри, в смисъл да бъдат интензифицирани. Трябва да дадем малко повече съдържание, да озреят тези взаимоотношения – много полезни са ми разговорите с Емили Орайли, е, европейския омбудсман. Те, разбира се, застъпват правата на хората и основните права, затова и нашата агенция трябва да намери начин да ги подкрепя. Много конструктивни са разговорите ни с нея и вървим в правилната посока. На национално ниво Взаимоотношенията ни с омбудсманите са по-скоро спорадични. Зависи от това дали те отговарят и за спазване на човешките права. В много страни това е така. В Унгария е, бяхме поканени в офиса на омбудсмана но а, там а, поста на омбудсман се занимава главно с човешки права, така че е, зависи от, от това взаимоотношение. Дали трябва да има омбудсман за деца в Европа? Честно казано, да ви кажа, госпожо председател, не сме размишлявали по този въпрос ако трябва да наруша всички ограничения на мандата си, мога да кажа, че никога защитата на човешки права не е в повече и никога не е в повече да има начин да се защитават правата на уязвимите. Аз бях комисар в Северна Ирландия за човешките права и бих казал, че когато има препокриване на функции, е, това не накърнява ефективността, а по-скоро увеличава видимостта. Благодаря. Изключително полезно беше всичко, което ни казахте. Надявам се, че в един момент ще обмислите и въпроса с последиците от Брексит за човешките права и основните права. Така оставям ви с размисъл в този смисъл. Три неща предложихте за нашите взаимодействия, за регулярен диалог, за обмен между служителите, за това, че ние е полезно да ви посетим, може би можем да обмислим дали да го направим като делегация или и евентуално. Председателския съвет тук одобрява предложенията за посещения. И те може би ще кажат, ами не е ли по-лесно господин Флеерти да дойде тук, отколкото вие всички да ходите, така че може и вие да дадете аргументи в такъв смисъл. Благодаря, господин Флеерти. Така малко поверителна информация. Сега работим за, по доклада за изпълнение за работата на агенциите, просто да знаете. Да, да, да, много е важно. Определено има добри идеи за това как можем да работим в по-тясно сътрудничество. Заповядайте. Благодаря. Благодаря за подадената информация. Колегата е на ваше е, разположение да ви предоставят всички информации, които имате нужда. А и да се върна на темата Брекзит, госпожо председател. Може би уважаемите депутати не са наясно, че вчера в Виена, в нашата агенция, приехме господин Барния и господин Верховщат, и именно за да разговаряме по темата Брексит и за полицейско сътрудничество в наказателно-правни дела след Брекзит. Именно нашата агенция в този момент можеше да покаже колко е важна нейната роля в тази дискусия за прилагане на човешките права в този аспект. Та, агенцията е също на разположение на преговарящите, без да компрометира тяхната работа. Да, процедурите са много сложни за цялото изтегляне на Обединеното кралство. Ще има и конкретни предложения и сигурно ще се върнем към вас обратно. Благодаря, изключително полезна беше е, срещата. Оценяваме много високо е, вашата посещение и откритостта ви, готовността ви за сътрудничество. Следващата ви среща, вероятно, ще е със следващия състав на парламента, защото ние до година през приключваме и в тази зала може би ще намерите хора, които не непременно искат да си сътрудничат с вас, но ние сме от тези, които искат и ще настояваме за това и в бъдещия парламент. Благодаря. Just one, one minute pause and then we will continue. Една минутка пауза и продължаваме.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 still they're talking to them. Who is talking to them? O'Flaherty? It's not us, no? Dear colleagues, I would like to continue our... Е, скъпи колеги, нека да продължим с заседанието. Започваме с шеста точка от дневния ред. Становището на АВКО за доклада на ЕКОН. Е, Пруденциален надзор върху финансовата система на Европейския съюз на макроравнище. Ще продължим с заседанието, колеги. Много съжалявам, но трябва да продължим. Пруденциален надзор върху финансовата система на Европейския съюз на макроравнище и създаване на Европейския съвет за системен риск. Тези от вас, които го работят по финансови въпроси, знаят, че след кризата създадохме два стълба на финансов надзор. Е Европейския орган за надзор – така наречения евроорган за надзор и е, Европейския борд за системен риск, чието отговорности са за макропотенциален надзор. Сега ни се предлага изменение е, към регламента. Авко ще излезе със становище, аз отговарям за него и в него обръщам внимание на четири неща. От самото е, начало така много внимавам да при... предлагам само неща, които са в рамките на нашите правомощия. Първото е свързано с ролята на органите на трети страни. В регламента има промяна за да се включи той към споразумението на Европейското економическо пространство и комисията вероятно погрешно предлага да се извадят третите страни от цялото споразумение, но сега по искане на страните членки е, се е, предлага да се включват трети страни, които имат, е, от които има страните членки интерес. В момента пример е Швейцария, но може би в бъдеще може Съединените щати или Обединеното кралство да бъдат поканени. За това се предлага да се върне текста в първоначалния, е, от първоначалния му вид. Втория въпрос е, е прозрачността на процедурите на е, съвета за системен риск. Тук предлагаме да се подобри прозрачността, като предлагам възможността председателя на съвета за системен риск риск да може да оповестява публично протоколите от Общия съвет, от Генералния съвет. Третия въпрос е отговорността или отчетността на съвета за системен риск. Ух, отчетността им пред Европейския парламент и съвета. Има вече разписани такива задължения, е, конкретно за един е, годишен доклад. Има възможност също така да каниме председателя и заместник-председателя в е, заседания на ЕКОН, евентуално при затворени врата но може би искаме да повдигнем малко повече така летвата за отчетност пред нас и за това предлагам да има възможност да е, искаме устно или писменно е, отговори на въпроси зададени от парламента или от съвета. Това предложение е паралелно на съдържащото се в регламента за единия надзорен механизъм. Е, четвъртия въпрос, който повдигам е, е въпроса как е, се назначават каква е процедурата съответните кадри. В момента регламента примерно оглавяващия секретарията на съвета на системния риск, е, той се назначава от Европейската централна банка в консултация с е, Генералния съвет. Комисията предлага Европейския парламент и съвета само да бъдат информирани от резултата от е, тази процедура на консултации с Генералния съвет когато става дума за назначаване на ръководителя на секретарията. Според мен бихме могли малко повече да искаме за тази процедура, тъй като в края на краищата с измененията на регламента се опитваме да повишим и така репутацията на съвета за системен риск, секретарията му и така нататък. За това считам, че тази видимост трябва да е съпроводена от не толкова затворена процедура за назначаване на кандидатите за ръководещ секретарията. В такъв смисъл, мисля, че можем да поискаме парламента да може да се произнася реално в процеса на селекция, а не просто постфактум да бъде информиран. Тук има известен проблем, защото процедурата не се съдържа в този регламент, затова единственото, което мога да направя е в текста на преамбюла, да а, заложа възможността да се промени съответната процедура там, където трябва да бъде променена. Това е подходът ми. Тоест, когато се преразглежда съответната директива на съвета, където се е, предвижда процедурата, да се повдигне този въпрос и да се има предвид. Също така, според мен, ще е полезно да имаме малко повече яснота какви са задачите на ръководещия секретарията на съвета на, за системен риск. В такъв смисъл предлагам някои изменения и като изцяло оглеждам въпросите с управлението, институционалните въпроси, които са свързани с нашите правомощия. Също трябва да ви кажа, че има срок, който вероятно ще трябва да спазим, защото ЕКОН няма да чака безкрайно. Така, мандата наближава да приключи. Ще влезем в преговори с съвета. За това на 27 в 5 часа предлагам да е крайния срок за измененията и през септември да започнем да ги разглеждаме и евентуално да гласуваме. Това е, което мога да ви кажа като докладчик. Сега давам думата на докладчиците в сянка от социалистите Рамон Антондо. Gracias, señora presidenta. Efectivamente, nosotros como... como... Благодаря, госпожо председател. Групата на социалистите и демократите разгледа предложението за нанесените промени в регламента. Огледахме и предложенията за изменения от ваша страна. Съгласни сме с предложенията. Особено сме съгласни с това, че трябва да се доизчистят е, и формулират ясно задачите на ръководителя на, генерал, на секретарията. Е, има някои моменти, на които ние искаме да е, сложим акцент. в преамбюла искаме да коментираме създаването на тази институция след кризата – защото не бива да забравяме, че Европейския съюз е изградил една, институт, е, една цяла архитектура от е, организации, за да се справи с кризата, с такива целенасочено създадени е, организми, органи създадени за да оценяват системния риск и други с добре да има и е, елемент на наблюдение на това какво се случва, защото никой не може да отговори защо не бяха взети мерки да се предотврати е, кризата и защо не бяхме наясно е, в какви много високи, тежки мащаби тя ще се развие. Тоест, да в е, е, преразглеждането на договора да търсиме е, възможност да има една нова архитектура за борба с финансовите кризи в рамките на функционирането на економическия и монетарен съюз. Ще предложа подобно изменение. в смисъл, че преразглеждането на договора трябва да отчете създаване, вече създадените институции, включително съвета за системен риск. В регламента от 2010 не се споменава нищо в такъв смисъл. Нека да отчетем цялата архитектура. Трето. Eh, tiene que intervenir en el eh, Parlamento cuando se trata de audiencias a puerta cerrada, yo pienso que. Eh... Предложението да изслушваме тук при затворени е, врати, мисля, че там трябва да включиме и възможността да се създават и е, при необходимост е, парламентарни анкетни комисии за конкретни проблеми и съответни е, представители на съвета за системен риск да могат да участват. Бихме могли да споменем също и е, изискването да има равнопоставеност е, на половете при съставането на Генералния съвет и като цяло съвета за системен риск. От е, няколко месеца ние непрекъснато говорим по тази тематика и би трябвало е, тези, тези тенденции да се отразят и в е, състава на нашите органи. Не става дума непременно да търсиме квоти, но все пак можем да коментираме темата, че редно да има равнопоставеност А, а възможността парламента да задава въпроси, това е много интересен въпрос, би следвало да включим и някакви срокове а, за а, предоставянето на отговори. Ние би трябвало да сложим същия срок за отговори, каквито сме предвидели и за други институции. Благодаря. Мортен Месеш. Благодаря, Екаре. Не е тук, Мортен Шарус. Ще говорите ли? Oui, merci, мадам ла президент. Аз се присъединявам към предложението, което направихте в уводните си, си е, думи. Е, бих искал малко пояснение е, преди да се произнесем окончателно от името на тази комисия. Благодаря. Сван Гегелт за зелените. Ще говорите ли? Е, за зелените аз не съм Свен Гигор, но той ми помоли да предам неговото послание. Той като координатор е зет е, в друго заседание. Няколко е, штрихи от него име ще го направя на английски. И така, пруденциалният надзор е изключително важен. Никоя голяма криза не може да се предотврати е, с е, надзор на микрониво. Но е, на високо макро ниво надзора всъщност все още не е разработен. Необходимо е тук да има повече европейски компетентности, отколкото само национални. Подкрепяме общата посока на докладчика, приветстваме проектостановището, измененията – ще ни дадат възможност да придобие по-голяма видимост Европейския съвет за системен риск. И ние приветстваме изменения, насочени към повече прозрачност, отчетност на съвета за системен риск към ЕЦБ. И също така председателя на Европейския съвет за системен риск е, да е, има отчетност, да се публикуват съответно докладите на надзорния съвет и изключително важно да се взаимодейства с органите, включително и на трети страни, което ще бъде много важно и в Брексит няколко изменения. Независим директор всъщност много по-добре може да постигне подобни цели, а не ръководител на секретарията. И сега се разисква този въпрос. Според нас най-доброто решение е да бъде независим напълно а, съвета извън а, Централната банка. И по този начин ще можем наистина да разчитаме на тази независимост. Иначе в противен случай се получава не, е, орган, което е в рамката на, на Централната банка и съответно се представлява председателства е, също в тази рамка. Изключително важно е да се отчете факта, че ЕЦБ е изключително е, силен е, орган. И а, що се отнася до правомощията, необходимо е да се взимат самостоятелни решения, да се а, от своя страна банката да има предупреждение и препоръки. Да, благодаря изключително много за вдъхновяващата презентация. И а, сега а, а, СПД, Фалбио Касталдо не е тук, а, а пък а, Европа на нациите Аменас не са тук, но разбирам Имате също така положително отношение, макар че и по-радикално е, разбирам от изказванията ви искате да вървим. Това е нещо много важно, което ще разискваме с докладчиците в Сянка. Сроковете е 27 за изменение на юни след което ще организираме първото заседание на докладчиците в Сянка. И сега продължавам с Елен Ламасур по отношение прилагане разборедбите на договор относно засиленото сътрудничество. Първи, първа размяна на мнение. Имате думата, Елен. Мерси, мадам ла президент. Благодаря, госпожо председател. Да припомня, че става дума за един доклад по, за, по изпълнение който допълва този, е, за който отговаря Паскал Дюран за е, така че всъщност внимаваме да не е, се дублират текстовете ни, които са вдъхновени от една и съща философия. Целта е следната. Обеден съм, че дори до сега да имаше твърде слабо сътрудничество на практика, в следващите години това ще е формула, която ще се е, използва много повече за сериозни същ, същностни политики. Например, вчера имаше една е, важна френско-германска среща на най-високо равнище. Е, обсъждаха се въпроси като миграция, отбрана, економическа е, политика и разбира се, общите става дума за общи изявления на Франция и, и е, Германия, но е, би трябвало... Сега не очакваме 27-те да приемат е, всичко това, но някой от тях да. Така че това е формула, която пред, така подлежи на развитие. Целта е не непременно законодателство и регламентиране, а да предложим един е, тип статут, който ще бъде поставен на разположение на държавите членки, които искат засилено сътрудничество. Разбира се, ще, някои елементи ще се приемат, други не. Приемаме нещо за сведение, но то ще улеснява прилагането на практика едно засилено сътрудничество. Договора предвижда съответно условията за такова засилено сътрудничество но е, договорите всъщност е, казват много малко за това по какъв начин функционира това сътрудничество. Има известни решения, които държавите членки е, трябва да е, предприемат, за да е, се е, прилага на практика такова едно засилено сътрудничество по-бързо и по-ефективно. Очевидно, съвета на министрите на съответните държави членки е, и всъщност е, договора предвижда един преходен, една преходна клауза и ако, 20, е, ако, договора, ако това се приема от 27-те с, с, с единодушие и те представляват всъщност правителствата си, може да се случи до, така, че да имаме просто или квалифицирано мнозинство и да се приеме или по друг начин. Например, секретарията е, ще бъде адхок секретариат за едно такова сътрудничество. Третия пример. Финансиране на оперативния бюджет. Ако става дума само за административни разходи, както до сега това се поемаше от е, е общностния бюджет, е, как ще функционира оперативния бюджет в това отношение? И второ, какъв тип парламентарен контрол се предвижда? Ние сме една прозрачна и демократична система – и този парламентарен контрол трябва ли от, е, да се осъществява от е, Европейския парламент или от тези членове на парламента, които са от съответната страна, която участва в засиленото сътрудничество? Или пък е, трябва да се привлекат и да участват и депутатите от другите национални парламенти? Какъв контрол ще се осъществява от името на гражданите? Това са все въпроси, които е, чакат отговора. Трябва и правен контрол. В такъв случай кой? Съдебен контрол. Дали, е, дали е, съда в Люксембург ще има последната дума, когато бъде сезиран за случай на такова сътрудничество или нарушение на, на клаузите, или някоя друга инстанция. Друг въпрос. Правното ниво, нивото на вземане на решение в рамките на такова засилено сътрудничество. Например, каква, как, как, как ще са подредени по значимост е, националното първично, е, вторично е, или административно право? и законодателство. Разбира се, би трябвало е, всичко това да функционира по най-демократичен е, възможен начин и всяка отделна държава трябва да избере системата, която счита за най-добра. За да работим в тази насока, предлагам да да е, се допитаме до е, тези, които е, вече участват в такова затейно сътрудничество. Има въпроси свързани с семейно право, развод, бъкоразводно право, авторско право, данъч, данък върху финансовите транзакции, Европейската прокуратура и всичко това. Предлагам да, е, да е, се консултираме за всички тях и да пратим е, мисии в някои страни, особено тези, които имат федерална структура, кои, които се сблъскват с подобен проблем. Давам си сметка, че на практика всички федерални държави, дори тези, в които разделението на властите на федерално равнище, между федералното и регионално равнище е изчистено и ясно в общностната си система. Има, дори в такива държави има механизми, които дават възможност в сферите, които, остават, които се управляват на, на, на регионално е, ниво, които би искали, биха искали да работят съвместно по въпроси, които не са в правомощията на федерал, в, не попадат в федералните им правомощия. Така че има механизми, които могат да се прилагат това отношение. Или е, чрез е, Конституцията, както е случая с Канада, или пък е, възможността за опт-аут от федералните компетенции на някоя провинция. в дадена област, от която не искат да излезат от е, е такова за, е, силно сътрудничество с съответните федерални органи. Така че е, има решение да изпратим мисия е, в е, Швейцария. Е, това е от 17 до 20 септември се предвижда такава посещение. Е, както и мисия във Вашингтон, да видим какво се прави в САЩ в това отношение. Можем също да имаме полза от разговори и срещи там. По календара се предвижда обмен на мнения по заключенията от всички е, срещи, които ще водим или разговори или мисии е, до 10 октомври. Е, превода се предвижда до 16 ноември и гласуване до 6 декември в АВКО. И сега докладчиците в Сянка също имат е, думата. Ако желаете, Мерседес Берседо, Баскал Дюран, е, Мерседес, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за презентацията. Много интересна. Мисля, че възможността Възможностите за работа, които ни представихте, са в вярната посока. На практика, за момента е, засиленото сътрудничество е е нещо, което като тема ни е много е, близко до сърцата, но много говорим за нея, но не я използваме достатъчно. Ето защо там се крие е, истински потенциал. потенциал. Е, виждаме и чуваме все по-често държави членки, които вземат отношение по европейски въпроси – и би трябвало да е, се възползваме от такъв един инструмент. Разбира се, като оставим от крехната вратата, както предвижда договор за други е, желаящи да се присъединят. Така че, според мен, трябва да се опитаме да дефинираме модалностите, е, възможностите и е, загласуване вътре в рамките на групата, пък и в е, по-широки европейски контекст, който всъщност ще оценява дали ще се налагат бъдещи модификации на договорите. Трябва да се дефинира и ролята на парламента, която ще става все по-важна. Също така Европейската е, зоната на еврото, която е не попада в категорията на засилено сътрудничество на практика, но, но на практика прави точно това. По, е, по-деликатният въпрос, по който трябва да, е, да, на който трябва да обърнем внимание, това е въпроса за контрола и е, мисля, че тези предви, планираните посещения и мисии до държави с е, федерален е, на структура ще ни помогнат в това отношение. Да видим как функционира там демократичния контрол, защото риска при разработване на един инструмент е е, е, че когато се стига до чисто техническите въпроси, проблема за демократичния контрол на парламента е, някак си губи от своето значение. А знаем, а този въпрос ще става все по-важен. Споделяме и е, така положителните неща, страни и някои въпросителни върху договора. Тези мисии и разговори и срещи трябва да проверят, да видят как функционират тези инструменти национално равнище, е, в е, федералните държави, като Германия, Италия. Защото такива държави биха могли да поискат допълнителни компетенции за регионалната, е, на регионално равнище. Това е за момента. Колкото до графика, Струва ми се малко така при скъсен срока, значи малко ме притесняват сроковете, но значи декември ще се гласува в АВКО. Предвид края на мандата на този парламент би трябвало да се опитаме малко по-бързичко да действаме. Доста е, е напрегнат е, календара, но ще се опитаме да направим когато можем. Благодаря. Много благодаря, Мерцедес. Ням, не, всъщност нямам имената на а, с докладчиците Екаре, Алде и Обединена левица. А, извинявайте. Желаете думата сега ли? Не, добре. Но вие ще бъдете за Обединената левица. Добре, Шаро. Oui, мадам президент. Първото благодаря на господин Ламасур, който, както винаги, е, с, е, така, пред, с изключителна яснота представя е, мнението си. наистина е, такова едно бъдеще сътрудничество трябва да бъде реалност на практика в е, областта на отбраната, например, имаше в Тервюрен такава среща, участваха четири страни, обсъжда се възможността да се участва в засилено сътрудничество в областта на отбраната и по-специално да се използва е, с, е, т.е. да се, е, което да доведе до економии на мащаба, т.е. да се постигне максимум с минимални инвестиции. Колкото до графика, има основание господин Ламасур да предложи декември за приемане в е, е, гласуване в комисия. Защо? Защото трябва да сме готови преди 29 март 19 година, когато ще се съберат държавните и правителствени ръководители и ще, е, ще за последен път а, от този мандат. И трябва наистина да им дадем е, насока. И колкото и да изглежда сбит този календар е, и график, е, това са възможностите. На темата демократичен контрол. Преди да ви представя какво мисля по въпроса, трябва да кажа, че трябва наистина вратата а, е, на този договор да бъде отворена за всички други държави членки, които пожелаят да се, желаят да се включат. Е, парламента би трябвало наистина да има правомощие да се произнася по е, конституционния характер на тези, на, на е, такива, на този статут. Разбира се, това е добре дефинирано, както и ролята на националните държави. Разбира се, бихме могли да подобрим диалога тук и там, но колкото демократичния контрол, многократно, многократно съм е, пледирал за диференциран подход. Е, разбира се, Европейския парламент трябва да бъде сезиран за такъв контрол. Всички държави членки на парламента трябва да имат е, възможност да се изкажат по засиленото сътрудничество. Всички трябва да, гласуват, да могат да гласуват. Но разбира се, приоритет има гласуването и гласа на, да, на гражданите на съответната държава. В е, е, знаем за Бундестаг в Германия, който при падането на Берлинската стена даде възможност на, е, на депутатите от е, Западна Германия да участват във всички, е, в е, всяко гласуване но имаше наистина съпротива, когато представителите на Западен Берлин гласуваха против, трябваше, разбира се, да представят своите аргументи и да обяснят, обясняват гласуването си. Дадах този пример, защото ако не спазим този принцип, рискуваме да загубим този уникален институционален характер – е, трябва наистина да говорим много открито, ясно и откровено преди е, съвета през следващия март е, се изказва, така вземе решение за и вземе становище по договора. Благодаря, Паскал. Само да се върна на въпроса, който бе поставен, за това кой ще участва в гласуването. Това е един въпрос, по който има различни мнения. Федералистите е, и аз давам тук, е, ще го направя в присъствието на Мелани, е, Тая дискусия се води ежедневно когато става, например, за риб, рибарството. Австрия гласува по, по, по рибарски въпроси, макар да няма морско, е, е, морски риболов. Просто защото това е логиката на интеграцията. Да, тя фина... участва в финансирането, прави сте, но е, тя гласува е, и което е различно. Е, да, тук е, логиката на вътрешния пазар се намества, как, заедно с логиката за на решение. Европейска интеграция е, дали на три различни, три различни кръга и да се изключват от гласуване тези, за които темата има, към които темата има отношение или не. Например, за е, е, данък върху транзакциите, еврозоната, е, бюджета. Това са изключително важни теми. И ако започнем тези важни теми, аз е, е сега не искам да, да да бъдем е, крайни по въпроса, е, да го превръщаме в едва ли не религиозен въпрос. Е, защото когато се вземат европейски решения, когато се вземат решения във Франция, не правим разлика от това кой откъде идва, гласуваме за Франция. Това е един дебат, който трябва да водим, защото е, в рамките на изборите 2019 ще се извниква отново този въпрос. И нещо друго. Бих искал да водим дискусия и по реформиране на договора. Но ако констатираме, че същността на засиленото сътрудничество ще бъде прието, ще привлече мнозинството от държавите членки. Сега, ако следваме федералната логика и мнозинството искат засилено сътрудничество, не може да се направи нищо, окей. Okay. Но дали всичко това е някаква интелектуална конструкция, или пък нещо, което трябва да се прилага на практика. Във всички случаи е, нещата ще опират до единодушие е, по такива важни въпроси. Така че хубаво е да се води този дебат, защото с няколко месеца ще е, трябва да се вземе решение по въпроса. Много благодаря. Надявам се, че тази е, стрес, която говорите, няма да ви попречи да, приключи работ... да приключите работата до март следващата година. Фабио Кастелло не е тук, така че няма повече докладчици в сянка. Ричард би желал да вземе думата, но не като докладчик в сянка. This doesn't work, we already know it. No. Е, не работи този микрофон. Вече знаем това. Моля, е, използвайте друг. Yep, just, uh, briefly, it... Съвсем накратко. Наистина вълнуваща е тази тема с множество примери на европейско ниво и много други държави е, извън Европейския съюз. Сега компромисът, който установяваме сега в Европейския съюз е да се предостави такива хипотези когато става въпрос действително за засилено сътрудничество в същински смисъл или нещо подобно на него, да разполагаме с различно гласуване в е, съвета, дали, например, участват държавите членки или не. И а, е, в другите институции обаче нямаме подобно диференциране по отношение на съда, например. Няма такава разлика, както и другаде. И струва ми се, че това е разумен компромис в Европа, която все още се изгражда. Разбира се, някои тухли ще се извадят от стената, но като цяло Европа се изгражда. И в много случаи има надежда, че държавите, които първоначално не участват, ще подходят по същия начин. Освен това, разумно е, защото в другите институции представителите или членовете на тези институции не представляват своите държави или национални правителства. Е, е, например, е, избрани в Южна Франция. Представлявате част от Франция, но вашите избиратели включват и граждани от други държави членки, които живеят там и са гласували за вас в конкретния случай не представлявате френската държава, вие представлявате европейските граждани в Европейския парламент. По същия начин комисарите, когато положат своята клетва, също отстояват европейски е, интерес, а не отстояват своите държави. Така че тези компромиси общо взето са удовлетворителни и разумни и следва да се поддържат наистина в рамките на Европейския парламент, когато става въпрос за гласуване по този доклад, е, тези не могат да гласуват, унези не могат да гласуват и прочее, ако се възприеме този подход, ще стане много сложно. И аналогията в този смисъл отива до там, че можете да кажете, че някои законодателни актове, които повлияват, например, Норвегия или държавите от Европейската економическа а, а, а, зона, тогава нещата ще се осложнат, ако се предпише конкретен начин за гласуване, както каза и Паскал. Може да се подкопа единството на Съюза, което е нещо много важно в крайна сметка. Благодаря. Председателката, благодаря. А, няма други желаящи да се изкажат. Елен, може ли да коментираш? Президент, euh, donc merci à tous les collègues. Euh, благодаря на всички колеги за окораженията, за предложенията. Ще е, отчета и идеите да видим как е, се случват нещата в страните членки, особено тези, които са е, децентрализирани, без всъщност да са федерални държави, като Испания, например, или Германия. Е, също запомням и това, което каза Шарл за, е, Чарлз за парламентарния контрол е, той трябва да бъде сведен до контрол от Европейския парламент. Тук е, коментирахте също е, въпроса кой има право да гласува. Отлична тема, по която нееднократно сме дискутирали. Добре ще е да излезем с една дефинитивна е, позиция в близко време националните парламенти е, трябва да си поставим и този въпрос, защото в край на кращата всичко зависи от е, темата и от бюджета. А ако има достатъчно оперативни разходи, ако те е, се съставят от национални вноски, не може да, да се прави така, че да не участват националните депутати. Нали? Знаете, който плаща, той поръчва музиката, така че ако трябва да започнем да коментираме и всичко, което представи Паскал, аз виждам нещата последния начин. Най-добрият вариант за доизграждане на европейската е, проект е, ще е всичките 27 страни да участват във всички политики. Ама, така, чаках Ричард да каже 28. За нас е, всички за момента действително са 28. Така, важно е да участват целия е, Европейски съюз. Но втория вариант е засилено сътрудничество в е, общностна рамка с съответните роли на съответните институции европейски и е, с надеждата, че и е, останалите на свой ред ще участват, без да са гласували в съвета на министрите. Е, и ако решат, е, да се присъединят. Е, така процедурихме по Европейския валутен и парич, е, економически и паричен съюз, Шенген и така нататък. Тоест, кръга малко по малко се разширява. И е, третия вариант е, е конкретен договор. Примерно фискалния договор и както може би ще се процедира в други случаи, т.е. междуправителствения метод, което е по-добре от нищо. И е, когато така дискутираме е, фискалния договор в рамките на европейските договори, толкова по-добре. Въпросът е да има възможност тези, които искат да стигнат по-далеч, да го направят и да се търсят едни прагматични решения. Защото а, е, всеки пит, а, е, когато предлагаме конкретни решения, без да ги вкарваме в теоретични и теологични дебати, е, много по-ефикасно е, успяваме да изграждаме Съюза. В такъв смисъл очаквам в добро разбирателство да работя с всички членове на АВКО и всички, които се изказаха. Председателката, благодаря. Е, значи ще работим в екип към 24 септември по вашия график се срещаме отново. Нали така? Нали така? за да можем да го включим в плана. Продължаваме през септември дискусията в нашата комисия по конституционални въпроси. Благодаря, календара се приема, докладчиците изказаха своето мнение, така че приключваме тази точка от дневния ред и сега можем да продължим към осма точка от дневния ред – реформата на избирателното право на Европейския съюз. Е, исках съвсем набързо да напомня на всички ни, предисторията на този акт. Може би си спомняте, че го приехме в края на 2015 година на пленарна зала. Гласувахме през месец ноември. И е, целта тогава, която между другото е съотносима и днес, да се укрепи европейското измерение на изборите за парламент – и да се подобри а, избирателната активност и максимално с помощта на този акт да а, подобрим провеждането на изборите. На времето установихме, че ние все още сме избирани въз основата на правна рамка – която е от 76-та година, когато Съюзът беше съвсем различен преди тези 40 години. И е, според нас е, времето е дошло да усъвременим избирателната система за европейските избори. Много интензивни и трудни разговори и преговори водихме с държавите членки по-отделно в съвета и изглеждаше, че може би нещата са като че ли позамрели в съвета, но в крайна сметка съвета успя да стигне до съгласие по тази изключително важна реформа, според мен. Аз мисля, че и Олайнен също е на това мнение. И на 7 юни се постигна съгласие по този въпрос и вече имаме искане официално от е, съвета от наша страна да приключим процедурата преди а, е, лятната вакансия. Бих желала да кажа също така, че като че ли не обръщаме достатъчно внимание на едно развитие, когато става въпрос за формата на изменението на избирателния закон. Това е междуправителствено споразумение, а сега преминаваме към акт на Съюза, което означава, че и СЕС също така се сезира и въвлича в този процес на изменение от страна на съвета. И за вас, и за мен също така струва ми се – това ще бъде първата стъпка към отваряне на дискусията относно бъдещия начин, по който ние, гражданите в Европа, избираме своите представители в Европейския парламент. На мнение сме, че макар и предложението да не отчита нашите е, предложения в пълен вид, аз си мисля, че тази първа стъпка следва да се е, отчете като наистина положително предложение от Европейския парламент. И се надявам, че през следващите години, след като се направи тази първа стъпка, ще продължим с реформата на Европейската избирателна система. И с това ще дам думата на Йо. Thank you. Да, благодаря, уважаеми колеги. Наистина това е първия път, в който е, разполагаме с е, тази реформа на избирателния закон от 76-та година. Може би си спомняте, че в предишния период това досие дори не можа да стигне до комисията авто Тоест, е, е, тук спряхме до тук. Що се отнася до единогласието в съвета? Знаем този въпрос, е, как стои. Много разговори бяха проведени с различни председателства. Много беше трудно да се получи това единогласие измежду 28-те държави членки. Сега, по същество, струва ми се, предложението е добро и е стъпка към следващите е, стъпки. Не непременно това, което ние искахме като цяло, но стъпката е добра. Например, Европейските граждани могат да гласуват в европейски избори, когато са извън на своята страна. В Швейцария 1,2 милиона са европейските граждани. Така че по този начин ще предоставим избирателни права на милиони граждани. Електронно гласуване, гласуване по почтата. Нови елементи се включват, за да насърчим участието на гражданите. Зная някои аргументи, които които бяха изтъкнати на заседанието на докладчиците в Сянка във връзка с съответно наднационалните е, листи. Това е, е отворен въпрос. На второ място, не е достатъчно всичко това. Няма обаче да постигнем нещо по-добро на този етап. Някой предлага да отложим въпроса до следващия мандат на парламента, но ние знаем ли как ще мислят следващите депутати и следващия съвет, на какво мнение ще бъде, така че много често постъпваме по този начин, а именно взимаме онова, което ни предлага реалността, а не рисуваме наистина е, иллюзорни картини, че следващия път нещата ще изглеждат по-добре. Това е всъщност всъщност е едно стъпало, на което можем да стъпим и да продължим нататъка. Така че, нека напълно осъзнаваме, че ако откажем, отново някакси затваряме възможността за развитие на въпроса. Нужно е на има, разбира се, мнозинство. В парламента 78 Изглежда ще бъде наистина глупаво, ако парламентът откаже сега. А, възможността да внесе промяна в избирателния закон, след като 28-те държави членки вече са стигнали до единогласие, така че надяваме се, че ще можем в крайна сметка да постигнем едно разумно, разумно мнозинство. Председателката, благодаря. Докладчиците. Мортен за екаре, моля. Um, uh, благодаря. Благодаря и е, на двамата докладчици за постигането на това съгласие е, с е, наистина единогласие на съвета впечатляващо е. Това е добре и за политическия процес. Но минали път в Страсбург стана дума за това на съседанието на докладчите в Сянка. Имаме съответните си резерви относно е, съответно сроковете, препоръките, е, имайки предвид и Венецианската комисия във връзка с е, непромяна на много значително част от национално законодателство е, по-рано от е, година преди изборите. И е, Разбира се, съвсем удачно да бе даден отговор, че няма задължение за държавите членки да направят това. Напълно съм съгласен. Единственото ми предложение следователно би било, когато всъщност мине това предложение, надявам се, че така ще стоят нещата, и двамата докладчици в своите писма към държавите членки да обърнат внимание на това притеснение и да насърчат държавите членки да го имат предвид в хода на изпълнението, че наистина сериозно трябва да се отнесат към препоръката на Венецианската комисия. Така че ние също трябва да имаме предвид това. Мисля, че наистина всичко това ще бъде постигнато от много уважаваните членове на Европейския депутат парламент и всичко това ще има своето въздействие, когато е, стигнем до сроковете и изпълнението в държавите членки. Така че аз разбирам практичната страна на въпроса ще бъде наистина затрудняваща да включваме е, отделни аспекти в доклада. В този смисъл трябва да се одобри или отхвърли, в крайна сметка е ясно това, но в едно придружаващо писмо е, по един е, приятелски, неформален начин можем да направим помним, отличните ни докладчици са в състояние да направят това. Струва ми се, че е разумно. Благодаря. Правилно ли разбирам, че подкрепяте? We will, we, yes. Да. Благодаря. For the ALDE. За Алде Ги Ферхолштад не е тук. Кой ще говори? Е, Много благодаря. Благодаря, че ми давате думата. Аз ви слушах и си мислих за една притча, която може би а, знаете, в която става дума за планини, мъки и накрая планината родила мишка. Така че, като че ли напомня на а, изхода от този процес – защото не е задължително предложението, както разбираме, няма да има наднационални листи. И аз не виждам това, което вие виждате. Струва ни се, че наистина планината се напънала и родила мишка. Благодаря. Uh, thank you. Uh... Благодаря. Извинете че по-рано не можахме да изслушаме мнението ви. Сега Хелмут Шолц от е, Обедена левица да е, не е тук. Някой дали желая да говоря от името на групата? Не, тогава се обръщам към зелените Жозеф Мария Карбас. Благодаря. Дълго история, но накратко ще я представя има известно подобрение, но предложението на парламента вече от самото начало беше слабо и сега е разводнено. А съвета запазил само някои от промените. А, праговете, червена линия за нас – това наистина е неотстъпна позиция, защото целта ни е по-добра Европа. Не, как, да, е, как тогава да изключим малките групи? Тук имаме противоречие. И накратко, както колегите вече казаха, те, те вече казаха и което исках аз да кажа – Както вие, госпожо председател, казахте, това а, не е само първа стъпка, а една лоша, слаба първа стъпка. И мисля, че всичко трябва да се ръководи от прагматизма, възможността. Аз бих искал да видим повече политическа воля и кораж в полза на парламента. Дори и когато, може би, грешим, трябва да бъдем по- е, видими и е, да се чува думата ни. За съжаление ще трябва да гласуваме против реформата. Благодаря. Сега за СПД няма представител. За НС няма също. Добре. Може би е, два коментара на казаното от вас. Защото въпроса с прага, например, който засегнате, знаете, че повече от 20 държави членки в ЕС имат или задължителен праг, или де-факто праг, който произхожда от избирателната им система. И мога да ви кажа, че малките политически партии в тези държави членки, където на практика има тези задължителни прагове, имат по-малко възможности да получат депутатски места в сравнение с останалите, но с този прак, който, както знаете, е ограничен, ние само бихме желали да има равнопоставеност за гражданите в Испания и в Германия е необходим той. Тоест, този прак ще бъде а, е, а, е, приложен по един равнопоставен начин за всички нас и няма да има привилегия за онези, които нямат прак. Така че, моля ви, имайте преди, че прага не е срещу демокрацията или хората, а просто а, е, води до равнопоставеност между гражданите. И още нещо искам да разгледам на второ място. Знаем историята на европейската интеграция и знаем, че по-голямата част от нея се осъществява с малки стъпки, политически постижими. В един момент е, има придвижване, след това продължава работата и пак продължава движението. Верно е, че от време на време има и революционни големи стъпки, например, е, може би единния пазар, нещо подобно. Но за това мислим, че движението в тази област, която 40 години не бе възможно, да се направи голяма стъпка, така че е, движението по малки стъпки е добър подход. И на трето място, ще ви дам думата след малко. И третото нещо, е, което искам да разгледам е, е промяната от, междуправителств... от междуправителствен акт към общностен съюзен акт, одобрен от съвета. И по този начин и е, ще можем да разчитаме на съдебната практика на СЕС в областта на избирателното право. И за нас, за парламента, това е добра новина и също така много важна, значима стъпка напред, защото гражданите и кандидатите също така за изборите ще е, разполагат с повече правна сигурност относно правата си и задълженията. И изненадана съм, че политическите групи, които твърдят, че представляват гражданите, е, е, като че ли искат да използват аргументи, които не са в е, интерес на гражданите. Барбара, вие желахте думата. No. I just would like to... I, I agree with the position. Съгласна съм с позицията на Тари Габрес по този въпрос, но искам всъщност да оборя идеята за стъпката или поетапното развитие като метод, че това е добър метод, защото той ни доведе до провал. Ако помните, много а, крит скептично беше отношението към тези стъпки и постъпки, като един маскиран напредък на Съюза, когато е нужно качествена промяна да бъде направена, да не се основава тя само на подход стъпка по стъпка не стоя далеч от вашето гледна точка, но има моменти, в които е по-добре да се направи малка стъпка, но да има движение, вместо изобщо да няма движение. Мисля, че това е такъв момент. Разбира се, вие можете да кажете мнението си. Заповядайте. Искам да ви напомня, че а, Германския конституционен съд обяви а, в Германия за неконституционален прага в Германия – и сега да се опитаме да го прокараме през задната вратичка не ми се струва, че е добра идея. Благодаря. Друг я? Да, най-голямата стъпка, която можехме да направим е транснационалните листи. Знаете каква битка се води преди гласуването по доклада в АВКО и тази стъпка не бе е, погребана от съвета от самия парламент. Така че този, е, който иска големи стъпки, наистина трябва да се обърне тук е, към нас, а да не обвинява процеса Другите стъпки не са и малки. Ако погледнем, например, 7, 8, 9 подобрения, те са много големи стъпки. По-големи се имат, крият потенциал за обновяване и модернизиране на европейските избори. И а, може, разбира се, макар и 100% да се стигне, все пак становището може да мине и това е нещо, а не нищо. И знаете, разбира се, как, как стоят нещата с 100% и нужен е компромис. Но а, като а, последен коментар, искам да кажа, че не, не проумях изказването на АЛДЕ. Има, може би, какво да се каже в хода на дискусията. Може би следва да дискутираме и на следващ етап този въпрос. Председателката, искам само да кажа, че ще се гласува на 2 юли в комисия АВКО. Може би ще има повече точки, не само гласуване. Възникват много нови въпроси. Искам само да ви предупредя, че ще имаме това гласуване а в пленарна зала сряда, може би 4 или 5 юли. С това приключваме а, по тази точка от дневния ред. Две минути почивка преди да продължим с гласуването, защото много уточнения трябваше да се направят. Искам да проумея докъде сме стигнали. Ще продължим след две минути. Благодаря. So, Нека бъдем готови в 11.50, но ще видим колко бързо ще разрешим въпросите преди това. colleagues, yes, yes, I, am, I, am, I would like also to start the vote. Uh, but I apologize, I still have to add one thing. Ако обичате, колеги, е, толкова оживени бяха дискусиите, забравих да ви съобщя крайния срок за, изклю... за измененията. Значи, Крайният срок е 25 юни. Да, тук не е записано. 25 юни в 5 часа след обед. Лош ден ли е? Понеделник. Следващия, следващия понеделник. Имате, имате време да обмислите. А, така, щедър срок ви даваме. И сега, колеги, стигма до един друг труден момент в дневния ред. Европейската гражданска инициатива. Доклад, по който е, работихме, особено Дьордж Шопфлин, с е, комисия по петициите по член 54. 194 изменения са подадени от АВКО, 89 в Комисията по петиции, 34 в, от Комисията по култура. За останалото ще чуем докладчика. Благодаря, Данута. Нека да изкажа най-сърдечни благодарности за всички, които работеха с мен. Съвсем не беше лесен доклада. След много пространни разговори, преговори и консултации излизаме с един ток, е, текст. Е, основен проблем беше правомощията на комисията по петиции. Много технически няма да давам подробности. Изменение 68 всъщност Комисията по петициите се опита да направи нещо, за което няма правомощия. Става дума за пленарен дебат за съответните петиции и да се реши дали да има петиция. Това е извън компетенциите на Комисията по петиции. За организирането за публични изслушвания е, има съответните разписани правила. И за изслушванията е, по гражданската инициатива това е правило 201, 211. Е, там се прави препаратка към анекс 5 и член 11 от регламента че комисията, която отговаря за гражданската инициатива, трябва да бъде автоматично асоциизирана асоци... прибавена към извинете, организатори. Така че Пети се опитва да направи предложение, което излиза извън техните ком- компетенции и аз лично ви предлагам да не се съгласим. Ако нямате е, коментари, нека да започнем. Yes, Madam James. Yeah, Madam Chair, I'm slightly surprised. Госпожо председател, много се изненадвам от предложението. Аз съм пълноправен член на комисията по петиции и смятам, че би било любезно да се покани председателят на комисията по петиции да реагира и е, да се даде възможност на комисията да обсъди този въпрос. Сега разбирам вашите съображения, но тук става дума за е, становище, за ето друга комисия, комисия, която не е, е под комисия на АВКО, така че никак не харесвам това, което току-що се предложи. Аз е, обсъдих е, въпроса с докладчика от Пети. Тоест, политически ние е, имаме съгласие, но е, комисията по петиции е, излезе с тези изменения без да направи консултации помежду си. Така че ние с господин Валеса, докладчикът, имаме споразумение политически, сме на едно мнение. Така че от е, чисто политически и правна гледна точка аз е, не съм в никакво нарушение. Добре, ако обичате, дайте ми една минута. Uh, okay, so, so it's, I understand it's absolutely clear that it's the lead committee that is organizing those things and not associate. Мисля, че тълкуването на правилник е правилно и по мое решение можем да продължим с гласуването. Нека първо да проверим машинките за гласуване.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 което щето и копче натиснете, просто натиснете, за да е ясно работи ли машината. Добре. 25 машинки са проверени. Можем да започнем с гласуването. Започваме с компромис А. За. Против. Въздържали се. Приема се. След това блок гласуване 1. За. Против. Проверяваме гласуване на блок 1. Моля, гласувайте електронно. We go through block And then this. No. The vote is closed. And it is rejected. We go... Край. Отхвърля се. Гласуване на блок 2. Моля за. Отново да проверим електронно гласуване на блок 2. Ако ми разрешите, нека да направим проверка. The vote is closed. And we have slightly different, but still rejected. Uh, then... Различен резултат, но отхвърлена. С което стигаме до изменение 93 за против, въздържали се, отхвърля се. 5,29 за, против, въздържали се, отхвърля се. 5,30 за, против, въздържали се, приема се. 31 за, против, въздържали се, приема се. Стигаме до хоризонталния компромис. Не знам какво означава. За, против, въздържали се, приема се. И гласуваме изменение 49. За, против, въздържали се. 5,43 за, против, въздържали се, приема се. Компромис Б за, против, въздържали се, приема се. Блок гласуване 3 за, за, анблок 3 за, против, продължа. Проверяваме електронно гласуването е, анблок номер 3. The vote is going is closed. Край на гласуването отхвърля се. 7 на 16. С което стигаме до изменение 106 за. 106 за против. Мисля, че трябва да проверим. Нека да проверим, моля, електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 107 за, против, въздържали се, приема се. 12 за, против, въздържали се, приема се. 43 пети за, против, въздържали се, прие. Отхвърля се 44 за, против, въздържали се, отхвърля се. 108 за, против, въздържали се, отхвърля се. Гласуване на блок 4 и гласуване на блок 6. За, против, въздържали се, отхвърлят се с което стигаме до гласуване на блок 5 за, против, въздържали се, отхвърля се. Пети 47 за, против, въздържали се, отхвърля се. Култ 16 за, против, въздържали се, отхвърля се. Култ 17 за, против, въздържали се, отхвърля се.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 So who's in favor? Гласуваме за 121 за, против, въздържали се, отхвърля се. 123 за, против, въздържали се, отхвърля се. 48 от 5 за, против, въздържали се, приема се. Гласуване на блок 7 за, против, въздържали се, отхвърля се. Култ 18 за, против, въздържали се, отхвърля се. 13-то изменение за, против, въздържали се, приема се. Това е заедно с 5,49. 137 за, против, въздържали се, приема се. 50-50 за, 5,50. То пада. Добре. 138 за против, въздържали се, отхвърля се. 5 и 51 за, против. Не ви виждам. Нека да проверим електронно 51 на комисията по петиции. Край на гласуването. Отхвърля се. 52 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис С за, против въздържали се, приема се. 15 за, против въздържали се, приема се. 143, 55 и 22 за, против въздържали се, отхвърлят се. 144 тук пише евентуално е вън от, от приложното поле. Или е вън, или не е. Дайте да гласуваме и тогава ще решим за, против, въздържали се, отхвърля се извън приложното поле. А, сега... Добре, изменение 16 и култура 23 за, против, въздържали се. Мисля, че се приема. Нека да погледнем. Проверяваме електронно. Край на гласуването. Приема се. И сега гласуваме 5,58 за, против, въздържали се, отхвърля се. 147 за, против, въздържали се, отхвърля се. 17 за, против, приема се. Кул 24 за, против, въздържали се, отхвърля се. 559 за, против, въздържали се, отхвърля се. 152 за, против, въздържали се, отхвърля се. 60 за, против, въздържали се, отхвърля се. Гласуване на блок 7 за, против, нека да проверим електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 12 за, 13 против, 153 за, против, въздържали се, отхвърля се. 5,61 за, против. Нека да проверим 5,61, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се 62 на петиции за, против, въздържали се, отхвърля се. 53 63 за, против, въздържали се. Проверяваме електронно. Моля гласувайте 5.63. Край на гласуването. Край на гласуването. Приема се 13 на 11. 154 за. Против въздържали се. Отхвърля се. 155 за. Против въздържали се. Отхвърля се. 156 за против, въздържали се, отхвърля се. 5,64 за, против. Вие, социалистите, против ли се, отхвърля се. 157 за. Коментари извън микрофон. Добре, въздържали се имаме. 157 за. Против, въздържали се, отхвърля се. Гласуване на блок номер 8 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис Д. Д няма да гласуваме. Пети 68, втора част. Моля гласувайте за, против, въздържали се, отхвърля се. След това не гласуваме, не гласуваме. И стигаме до 5,73 за, за, против, въздържали се, отхвърля си. 74 за, против, въздържали се, отхвърля се. Гласуване е блок 9 за, против, въздържали се, отхвърля се. 175 за, против, въздържали се, отхвърля се с което стигаме до компромис е за, против, въздържали се, приема се. Компромис F за, против, въздържали се, приема се. Компромис Г за, против, въздържали се, приема се. Изменение 23 за, против, въз... да проверим електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 32 култура за, против, въздържали се, приема се. 24 за, 2490 за, против, въздържали се, приема се. 580 гласуване на части, първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. 5,81 за, против, въздържали се, приема се. Компромис хаш за, против, въздържали се, приема се. Изменение 28 за, против, въздържали се, приема се. 5,83 за, против, въздържали се. 83 за, против, проверяваме електронно. 83. Край на гласуването. Приема се 13 на 12. 5,84 за. Против. Отново проверяваме електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 13 на 12 приема се. 85 за, против, въздържали се. Приема се. 86 за, против, въздържали се. Отхвърля се. Компромис е, и латинско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 против, въздържали се, е, отхвърля се. 50. Устно изменение. И известно ли ви е? Гласуваме. Устно изменение 50 за, против, въздържали се, приема се. Компромис. Да проверим устното изменение. Проверяваме устното изменение. 50, нали? Край на гласуването. Приема се. 17 на 6. Компромисен. За, против. Въздържали се. Приема се. 5 и 12 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 55 за против въздържали се, отхвърля се. 5 и 13 за, против въздържали се, отхвърля се. 60 за, против въздържали се, отхвърля се. Кул 4 за, против въздържали се, приема се. 5 и 14 за, против въздържали се, приема се. 5 и 15 за, против въздържали се, отхвърля се. 63 за, против против, въздържали се, отхвърля се 64 за, против, въздържали се, отхвърля се 65 за, против, въздържали се, отхвърля се 5 и 16 за, против, въздържали се, отхвърля се 66 за, против, въздържали се, отхвърля се 17 за, против, Социалистите против ли си? Отхвърля се тогава. 15-18. 18 за, против, въздържали се. Отхвърля се. Компромис О. А това не се гласува. С което стигаме до компромис Q. За, против, въздържали се. Приема се. П. За, против, въздържали се. Приема се. Р. За, против, въздържали се. Приема се. 8-3 за, против, въздържали се, отхвърля се. Гласуване на блок номер 10 за, против, въздържали се, отхвърля се. 25 за, против, за, против. Проверяваме изменение 25. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 12 за, 13 против. 26 е, за, против, в е, същото положение. Нека да, да проверим. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Да, отново се отхвърля с един глас. 84 за, против. Проверяваме електронно. Изменение 84. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 27 за. Против. Отново електронна проверка. Просто един глас е разликата, затова е по-добре да проверяваме. Приема се. Шесто. Шесто отпада. И стигаме до окончателното гласуване с поименно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 19 гласа за, 5 против, 1 въздържал се. Съвсем не е зле. Поздравления! И сега трябва да гласуваме второто гласуване. Абсолютно мнозинство е необходимо в този случай, колеги ако искаме да приключим до края на настоящия мандат. Зато трябва да решим дали да влезем в междуинституционални преговори. Отново по именно гласуване. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. И сега, скъпи колеги, за тези, които искат да слушат, след като имаме решение, има и предложение за състав на преговарящия екип. Става дума за председателя и всички докладчици в Сянг. Правилото е да поканиме докладчика